Care colleghe, cari colleghi, riprendiamo, anzi proseguiamo i nostri lavori. Уважаеми колеги, нека да продължим с работата си. Преди да започнем дебата по изявлението на господин Барозо и представенето на работната програма на комисията за 2011 година, Искам да ви припомня, че преди 30 години имаше ужасяващо земетресение, от което пострадаха някои региони на Италия, като Базиликата, например. Имаше хиляди жертви. Мисля, че можем да изразим своите съболезнования към близките на жертвите от това е, земетресение преди 30 години. Господин Барозо. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, днес имам честа да ви представя работната програма на комисията за 2011 година. Тази, е, това представяне е и начало, и край от, начало, от една страна. Оставяме начало на една нова фаза, от друга страна. Приемането на програмата е заключението на работата по задълбочения диалог, който започнахме тук през септември в Европейския парламент. Подготовката за работната програма на комисията тази година бе ново събитие. И успяхме е, задълбочено да обсъдим политическите приоритети за идващите години. Бях много насърчен от голямата степен на съгласие по отношение на цялостната насока и по отношение на конкретните инициативи. Смятам, че станахме свидетели на нещо, което може да се нарече специално партньорство. Европейския съюз се е, съсредоточава върху онези дейности, където действително е, може да се види ясна европейска добавена стойност. Става дума за 40 конкретни области. За целите на прозрачността програмата включва и 150 други предложения, по които работи Европейската комисия. Економическото възстановяване и сигурността за нашите граждани и за бъдеще е основен приоритет за следващата година. Усилията ни трябва да се насочат към три основни неща – укрепване на управлението, реформиране на финансовия отрасъл и приложение на е, стратегията за периода до 2020 година за интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж. Чрез въвеждането на европейски семестър и последващите дейности от предложението 29 септември ще увеличим надзора за да се от... намалят дисбалансите по отношение на, фиск... на финансовата дейност. Е, основните приоритети, като прозрачността и защитата на потребителите ще се преследват, ще има рамка така, че е, да се предотвратят банкови кризи. Комисията се надява парламента и съвета да постигнат а, съгласие по цялостната реформа през 2011 година. Европа трябва да се бори за своите конкурентни предимства в този 21 век на глобализацията. И когато конкурентните ни произвеждат по-ефтино, ние трябва да произвеждаме по-интелигентно. Затова трябва да работим с по-интегрирана европейска система за стандартизиране, за да станем по-конкурентно способни, особено на нива малки и средни предприятия. За да може Европейския съюз да остане конкурентоспособен и да осигури заетост, трябва да има плавно преминаване към ниско въглеродна економика. Затова събирането на политиките по промените в климата, енергетиката и транспорта ще бъде, ще бъде приоритет за нас. През 2011 година ще обърнем особено внимание на енергийната ефективност. Адаптирането към динамичната економическа действителност означава да осигурим защита на правата на работниците, сътрудничество с социалните партньори. Основните е, предложения за командироването на работници и работното време ще бъдат разработени през 2011 година. Същевременно ще се преразгледат правилата за държавната помощ за услугите от общ интерес. Там ще се разработи рамка за качество, като се вземе предвид конкретните вземат предвид конкретните особености на тези услуги. С акта за единния пазар започнахме една амбициозна програма, за да може този пазар да се задейства пълноценно. Трябва да се обърнем към бизнеса, а не към бюрокрацията. Малките и средни предприятия често се обезкуражават а, от иначе доста обещаващи трансгранични проекти конкретен пример. Колективно управляваните граждански права могат да се одобрят, а, извинете, опростят и така може да се създадат допълнителни работни места, а, включително и в дигиталния сектор. Също така искаме да засилим доверието на гражданите чрез альтернативните методи за разрешаване на конфликти е, за да може да се ускори често твърде бавни процес на разрешаване на проблемите на потребителите. Дами и господа, дали е, сме е, независимо от това дали сме студенти, работници и служители, ние знаем, че винаги има нови възможности и е по-добре да има повече възможности да се подобри качеството на живота, така ще знам, че Европейския съюз има смисъл. Той работи за гражданите. За да може Европейския съюз да донесе е, чувствителни ползи за гражданите, трябва да работим и, и отвъд единния пазар. Нашето предложение за интелигентни граници ще, увели, е, ще улесни е, влизането и излизането от Европейския съюз, като същевременно спира нелегалната иммиграция. Ще се опитаме да защитим е, економическата система от тези, които се опитват да я експлуатират за нелегални цели, като вземем предвид развитията в, в, в века на интернет. Трябва в областта на външната политика да има последователност и за това нашите цели за растеж и заетост трябва да се проецират на международно равнище. Това въжи и за хуманитарната помощ. Действително има нужда от по-силна Европа в света. Уважаеми господа депутати, нека да ви кажа и какво няма да намерите в нашата работна програма. До средата на 2011 година ще има предложение за многогодишната финансова рамка. Конкретните елементи ще бъдат представени във втората, през втората половина на годината и за да се запази политическото естество на програмата, работата по приложението на вече взетите решения не е включена. Това въжи и за преговорите с трети страни. Тези дейности обаче продължават да са основна част от нашата дейност и ние ще продължим да работим в сътрудничество с вас по тези въпроси. Уважаеми господа депутати, в уводните си думи казах, че работната програма не е само заключение на успешен диалог, но и начало на следващия етап в усилията ни да изведем Европейския съюз от кризата. Точно сега е момента да запазим набраната скорост. Затова насърчавам парламента и съвета е, да участват в тристранните разговори за приложението на договора. Това може да означава и споразумение за по-бързо предвижване по отношение на преговорите за някои инициативи, които са важни за политическите ни цели. Този тип усилия биха демонстрирани ли желанието ни да предлагаме конкретни и навременни решения в времената на криза. Гражданите ни очакват това и се надяваме европейските институции да могат да отговорят на това желание. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. А сега бих искал да дам думата на ораторите от е, името на политическите групи. Дам думата на Йозеф Сайер за две минути. Е, е, господин председателю, господин Барозо, уважаеми колеги. Европа трябва да се справи с тази криза. Економиката в Европа трябва да се оповава на един усърден труд. трябва да се придържаме към важните основни принципи, а именно да дадеме равни шансове на всички граждани за достъп до трудовия пазар. Намерението на Европейската комисия да постави на първо място за своята програма насърчаване на заетостта е похвално. С помощта на новите разпоредби и предложения, свързани с новите данъчни инструменти трябва да влязат в сила възможно най-бързо. Искам да подчертая следното. Конкурентоспособността трябва да се оповава на научно-изследователските дейности. До настоящия момент те не са достатъчни. Трябва също да се ам, спазват авторските права, да се взимат предвид патентите, да се насърчава качеството при производството на отделни продукти и относно предприятия от трети страни, трябва да прилагаме същите еднакви разпоредби и стандарти. Договора от Лисабон беше споменан от господин Барозо в неговата реч и той спомена, че това той може да постави едно ново начало за Европейския съюз. От Лисабонския договор проистичат нови правомощия за Европейския парламент и а, в тази насока ще са необходими по-нататъчни мерки. В миналото не всички цели бяха постигати, постигнати, не всички инструменти бяха а, осъществявани. Не трябва да се губи толкова време за обсъждането на един документ, който повечето случаи не се прилага на практика. Е, и трябва също и да се е, направи проверка на отделните инструменти, заложени в програмата. Благодаря. Искам да помоля колегите да спазват времето си за изказване, тъй като предишният дебат продължи повече от предвиденото. Ето защо ви моля, господин Свобода има думата. Ще се опитам, господин председателю. Уважаеми господин председателю, господин Барозо, господин Шевкович. Смятам, че това, което е заложено в тази програма, ам, намира нашето одобрение. Ако разбирате нашето желание е да обсъдим най-важните точки с вас днес – Европа е, е повлиявана от различни сили, които са антиевропейски настроени, които работят и се борят срещу европейските институции. И трябва да се замислим какви методи можем да използваме срещу тях. На първо място политиката за економически растеж. Да, важно е да регулираме финансовите пазари, да имаме да провеждаме спасителни действия, но господин Варозов, вие казахте ясно, трябва да има преструктуриране на економиката, за да постигнем зелен растеж или зелени работни места. Имаше и документ, свързан с енергийната политика. Огромни инвестиции са заложени в този документ, но не става ясно как ще се финансират те. Трябва да излезем от тази криза с помощта на един активен економически растеж в сектора на транспорта, на екологията. Просто трябва да заложим на зелените работни места и зелен растеж, но в момента не се прави достатъчно. Чухме някои доклади възоснова на документите на господин Монти. Трябва обаче да се случва повече. Чакаме конкретни предложения от вас, свързани с директивата за капиталовите изисквания. Необходимо е също и да се преработи директивата за командироване на работници и служители. Директивата не трябва да води до социален дъмпинг. По време на дебата за Ирландия видяхме, че не е възможно някои държави да имат ниски данъчни ставки и да привличат инвестиции към себе си. И след това да казват, казват на другите държави, айде сега ни финансирайте и бюджета. Всичко трябва да си има граници. Това отношение трябва да има и граници при определенето на данъчните ставки и корпоративния данък. Това са важни аспекти и вие също ги подчертахте. Относно социалния аспект, виждаме, а, че пропаста между бедните и богатите става все по-голяма. Тук трябва да се засегне и въпросът свързан с защита на интересите на жените, живещи в бедност. Да, господин председател, важни са тези неща, но как Какви ще са нашите действия? Как а, ще разясним нашите действия. Много хора не разбират какво правим. В това, което се пише в пресата, не е обозримо, не е разбираемо. Сега има гражданската инициатива, с която могат да разполагат гражданите. И нека тези граждански инициативи бъдат използвани нашите граждани за една по-голяма Европа. Госпожа Валяна за благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, тежки са времената за европейския проект, за европейската економика. Ние разработваме големи стратегии, в това число в енергетиката, стратегията 2020, една, друга, трета и все още не знаем на къде сме се забътели, къде искаме да стигнем. Защо го казвам? Защото да искаш да си най-добър не стига да бъдеш най-добър. Факт е, че възприемаме стратегии, в които далеч не всички сме убедени – никой или почти никой не ги реализира и съвсем ясно е, че никой не иска да ги финансира. Твърде много стратегии, твърде малко заинтересованост те да бъдат превърнати в реалност. Ето защо е време да се върнем към началата на европейския проект, към онова, което ни е обединило. Прости, естествени неща. Единният пазар следва да бъде голямото ни начинание, следва да положим всички усилия за неговото укрепване. Понеже за да бъдем конкурентоспособни на световната економическа арена, се нуждаем от повече економическо сътрудничество, а единственият начин за това е да укрепваме единия пазар. Приветствам програмата на комисията и в частност предложението и за акта за единия пазар, но това не е достатъчно. Запознати се с доклада Монте, знаете какво се иска да се насърчава инвестициите, да се освободи капитала, да се намали бюрокрацията, да се повишава е, конкурентоспособността, в това число чрез ресурсна ефективност, е, чрез енергийна ефективност, реформа на сълскостопанската политика. Комисията и парламента следват да си подадат ръка и да работят заедно за това. Да, ние очакваме едно амбициозно предложение до година от страна на комисията за многогодишната финансова рамка. Нуждаем ли се от повече регулиране за преодоляване на финансовата криза? Отговорът е да, но ако главната цел е повишаване конкурентоспособността на Европа. Във всеки случай не бива да изпадаме в аутистичен комплекс по отношение на кризата. Ако посланието, което отправяме към своите граждани и към света не е, че Европейския съюз е прагматично сдружение на идеи, капитал и ценности, а нещо кой знае какво, няма да се превърнем в глобалния фактор, какъвто искаме да бъдем. И вместо да влияем, ще търпим влияние. А сега няколко думи и за така наречения европейски семестър. Комисията най-добре познава нашите предимства и недостатъци. Обаче комисията би следвало да бъде предпазлива, понеже онова, което предлага на европейските граждани и държави членки е, е основано на позицията, че Брюксел знае най-добре че е, в Брюксел е, са по-близо до гражданите, отколкото политиците по места. Това е трудно, в това трудно бихте могли да убедите гражданите. Но ако успеете да изпълните амбициозните си задачи още през 2011 година, ще заслужите повече доверие. В противен случай, истинския антиевропейски дух ще надигне глава отново. Благодаря госпожа Ребека Харвс. Благодаря, господин председател, господин Барозо. Смятам, че е важно да изясним едно нещо, че тази работна програма не можем да я обсъждаме без да се концентрираме върху актуалното състояние на бюджета и без да споменем темите Германия и Ирландия това число и другите държави, които са в затруднено положение. Първо искам да кажа, а, що се отнася до дискусията за бюджета, която приключи току-що, господин Барозо а, изрази една открита позиция, а, пози... откритост към парламента. Важно е да се приеме тази работна програма и нека да се да не се правим, че ще можем да постигнем тези амбициозни цели, ако не приемем един амбициозен и надежден бюджет. На второ място, смятам, че дискусията, свързана с Ирландия, показа, колко далеч сме ние от едно а, истинско решение, от един изход от тази криза, в която попаднахме, защото бяхме прекалено либерални към финансовите пазари. За моята политическа група искам да кажа, че а, предложенията, които сте изготвили, за начина по който ще се справим с финансовата криза и как ще формулираме възможните альтернативи за излизане от нея. Но ние не смятаме, че целите, които сте си заложили, са достатъчни. Аз смятам също а, така, че като погледнем назад, колко пъти сме дискутирали по този въпрос и а, Ако искаме да гарантираме, че ще има един стабилен валутен а, съюз, то а, правителствата трябва да положат усилия да се включат в тези действия, а не да странят. Трябва да има една обща економическа политика и не трябва да се обръща внимание само на симптомите. Това липсва вашето предложение. Господин Свобода спомена въпроса за зелената економика и зелените работни места. Ние не сме доволни от аспектите заложени в стратегията за 2020 година, свързани с справедлив и зелен растеж. Това, което обаче е отразено във вашата програма, няма нищо общо с, с заложеното в стратегията до 2020 година. Комисарите все повече странят от а, едно устойчиво развитие на Европа. Благодаря. Сега господин Влазък за една минута. Vážený пане předsedající, пане председо, дами и панове. Následující rok bude... Господин председател, дами и господа, 2012 година ще е година на изпитание за всички европейски институции. Именно през тази година ще стане ясно дали тези институции могат да подкрепят е, устойчивия растеж. Затова тази програма на комисията е от решаващо значение за Европейския съюз. Внимателно проследих е, законодателната дейност във връзка с услугите. В тази ситуация не трябва да забравяме, че лицензиите в момента се изключват по тях. Не се. Нещо, което е подкрепено и от е, практиката на Европейския съд. Оказва се, че политиките не реагират достатъчно бързо на промените. Политиката трябва да се приема достатъчно рано, за да има време за подготовка. Благодаря, Патри или Иряк има думата за минути и половина. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията Барозо, сякаш няма тежка криза в Европа. Така се държи комисията. Във вашия документ вие даже посочвате, цитирам, признаците на оживление са ясни. Че къде са тези признаци на оживление за безработните, за хората е, е лишени от дом? Знаете ли, че повече, повече от 400 милиарда евро са изразходвани до днес в подкрепа на банките? Знаете ли, че тъкмо тази сума, 400 милиарда евро економии е, са наложени на на народите от 8-те държави, които са наложили бюджетни ограничения. Следователно, е, вашите альтернативи, вашият избор е неефикасен и необещаващ. Според мен, във вашия план на действие вие трябва да предприемете оценка на ефекта за обикновените граждани от Мастрихския договор и от Лисабонския договор. И тук а, а, решенията са по линия на политиката на доходите, увеличаване на доходите, а, увеличаване на а, социалните плащания, повишаване рентабилността на капитала и най-сетне фискална справедливост. Защо най-сетне да не се приеме данък върху движението на капитала? Още един кредит от страна на Европейската централна банка за рефинансиране на банките би означавало да се повишат възможностите за създаване на нови работни места, за създаване на нови обществени дейности от общ интерес. Днес Европа се нуждае от ново преразпределение на богатствата, а не от поредна вълна на бюджетни ограничения. Благодаря, госпожа Завела, за минута и половина. Благодаря, господин председател, тъй като създаването на работни места е един от приоритетите е, по програмата. Е, бих е, искала да обърна вниманието на комисията, но се опасявам, че тя не ни чува. Бих искала отново, господин председател, да привлека вниманието на комисията към новото явление, една нова вълна на емиграция от е, Южна Европа. В Гърция вече отбелязваме огромен брой е, е, младежи с квалификация и висока квалификация, които напускат страната към Австралия, Канада и Обединените арабски емирства. Същата вълна се наблюдава и от Ирландия. Е, в същото време е, Германия отбелязва недостиг на високо квалифицирана работна ръка. Е, Германия няма защо да внася високо квалифицирана работна ръка от трети страни. Държави членки на Европейския съюз, изправени пред тежки економически проблеми, биха могли да попълнят този германски дефицит. Аз категорично бих, бих желала да предложа следната инициатива на комисията. След като ще добавяте стойност, защо не възприемете идеята за изграждането на европейски пазар на труда? Във всяка държава членка сме изправени пред търсенето и предлагането. Длъжни сме да укрепим Европа, е, разчитайки на високо квалифицирания принос на гражданите. Този елемент липсва от вашата програма. Моля да попълните този пропуск. Благодаря. Сега ще дам думата на отделните изказващи се. Господин Сибел получава прав думата за минута и 30. Благодаря, господин председател, Искам да поздравя комисията за тази амбициозна програма. Но трябва да се опитаме още по-силно да се концентрираме върху постигането на тези цели и за постигането на една дългосрочна стратегия. Ето защо искам да насърча комисията да е по-смела в бъдеще. Този път съветът е натиснал спирачката и не застава зад такива дългосрочни програми. Ние трябва да направим Европа конкурентоспособна, още по-конкурентоспособна. Трябва да има социален растеж, който ще бъде постигнат чрез устойчив економически растеж. Това послание трябва да бъде разбрано правилно, но за съжаление в медиите има много сили, които са. Ам, ам, срещу ам, просперирането на Европейския съюз. Искаме да призовем Европейската комисия през следващите години да работи върху ефективно изпълнение на програми, свързани с енерг... енергоснабдяването, и да можем да създадем една интелигентна Европа. Трябва да се работи в областта на научно-изследователските дейности. Смятам, че ние трябва да работим открито с комисията, да погледнем в бъдещето и да пренебрегнем ам, сплетните от страна на съвета. Госпожа Моника Бенова има думата. Благодаря, господин председателю. Господин Шефчович, знам, че тези турбулентни времена не бяха много подходящи за изготвяне на тази програма и на вас не ви е било лесно, за това ви поздравявам тази програма може да допринесе е, за създаване на една устойчива економика и за економическо възстановяване след, е, каризма, след кризата. Нека говорим за економическото възстановяване. Има два сигнала, но не, не е ясно още дали е, на практика се осъществява едно такова възстановяване. Политиките на някои Политиците на някои а, държави а, много плахо подхождат към едно економическо възстановяване. Например, ако погледнем политиката, която се провежда в Гърция или в Ирландия. Чрез една рестриктивна економическа политика ще принесем за това дълговете да се увеличат още повече. Трябва да бъдат въведени общи а, общи правила, но трябва да се внимава за тях, защото те трябва, може да са контрапродуктивни. Трябва да се премахне а, структурната неравнопоставеност в а, Европа. Относно регулирането на финансовия сектор, не смятам, а, че предложените мерки ще са достатъчни. Тук по принцип става въпрос за една крачка в правилната посока. Да се положат усилия за постигане на устойчив растеж. Аз разбирам, че програмата не може да е толкова подробна, но ние трябва да се борим срещу бедността и срещу. Е, приобщаването и затова имаме нужда от амбициозна програма. Благодаря, че се успяхте да приключите една минута по-рано. Сега господин Яхачин има думата. Програмата на комисията съдържа достойни цели економическо развитие, заетост, подобрение на енергийната ефективност, възобновяме енергийни източници и смятаме, че се постига голям напредък и в тази област и в други пред е, в други области. Евро... Проевропейски настроените националисти от Уелс, Каталуния и други региони приветстват тези стъпки и искат да участват в европейската дейност като нормални, независими държави, за да могат да Работя тук за една по-добра Европа. Благодаря, колеги. Колега, давам думата на госпожа Делкастия. Благодаря, господин председател. В този момент на криза има два вида действия и политики. От една страна може да се действа превентивно, от друга страна може да се действа чрез стимули. Превентивните мерки се занимават с финансов надзор, управление и укрепване на управлението, както и с всички механизми за ранно предупреждение преди проблемите да наводят, наводнят пазарите ни. Вторият тип мерки обаче са също от е, решаващо значение. Господин председател, господин комисар, е, господа представители на съвета, тези политики са изключително важни. Тук говорим за научно-развойна дейност, за цифровия дневен ред – и вътрешния пазар. И когато става дума за научно-развойна дейност, първия елемент, смятам, че има доста пропуски в работната програма, току-що представена от комисията. Председателят Барозо каза, че конкретните програми ще бъдат представени в средата на 2011 година, но за мен това не е достатъчно. Моята група би искала да види в програмата упоменаване на осма рамкова програма. А тя не е спомената. Благодаря. Давам думата на господин Кристиан Вигени за две минути. Председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги! Обсъждането на работната програма на Европейската комисия не е просто формален акт. То е начин както да бъде привлечено вниманието на европейските граждани, така и Европейската комисия да получи ориентир в какво може да бъде подкрепена от членовете на Европейския парламент ще спомена няколко конкретни теми. предстоящата година ще бъде особено важна за присъствието на европейския съюз на глобалната сцена. във външнополитически план би следвало да видим една все по резултатна европейска служба за външна дейност която няма да може да се утвърждава без подкрепата на европейската комисия като цяло. в сферата на политиката по разширяването ние бихме искали комисията да се възползва от новата енергия която беше създадена през две хиляди и десета г призоваваме комисията да подпомогне хърватска в изпълнението на оставащите изисквания така че преговорите за членство да приключат успешно възможно най рано през. две хиляди и единадесета г. доколкото за нас е от особено значение прогресът по глава двадесет и три очакваме още през първото тримесечие на две хиляди и единадесета комисията да докладва в европейския парламент за напредъка по преговорите. другата страна кандидат която комисията трябва да следи с особено внимание е турция очакваме турция да бъде окуражена да изпълнява ускорено ангажиментите си в процеса на преговори след изборите през две хиляди и единадесета г. както и да започне работа по нова конституция с особен акцент върху основните права и свободи на гражданите. настояваме също така комисията да информира редовно европейския парламент в процеса на подготовка на становището по молбата на сърбия за членство в европейския съюз разчитаме прегледът на европейската политика на съседство да приключи с предложения за адекватни корекции които да гарантират кохерентност между целите на политиката и финансовите инструменти които да ги осигурят. за тази цел комисията ще може да разчита на подкрепата на европейския парламент. нашите цели в стратегията европа две хиляди и двадесет трябва да намерят отражение в нашата политика към съседите както в средиземноморието така и на изток. благодаря и ви пожелавам успех в работата през следващата година. Благодаря, господин Виганин. Давам думата на господин Андрея Шваб за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Ние искаме законодателната програма на комисията да се ориентира към дългосрочните цели на Европейския съюз. И в някои аспекти има нужда от усъвършенстване. Но е, като цяло аз приветствам тази програма. Относно вътрешния пазар, искам да подчертая, че възоснова на документа на господин Монти искаме да постигнем е, следното. Всички граждани в Европа да могат да се облагодетелстват от е, този единен вътрешен пазар. Относно документа на комисията, той се оповава на документа на господин Монти Комисията трябва да се ръководи от тези разпоредби и да се засили механизма за наказване на държавите членки, които нарушават механизмите, но това не е включено в тази програма, за съжаление. Има отделни мерки, които са залегнали в тази програма, дигиталната програма и други. Няма да се спирам на тях по-отделно. Имаме нужда от тези мерки за 2011 година е, да бъдат е, продължени, които бяха заложени тази година, да бъдат продължени 2011. И на последно място трябва да изискваме от е, комисията да а, предвижат всички законодателни промени с една последваща оценка на въздействието. Благодаря на господин Шваб. Давам думата на госпожа Гебхарт за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисарио. Аз смятам, че с договора от Лисабон направихме голяма стъпка напред в за доброто на нашите граждани. Въведохме единия вътрешен пазар като основен принцип в европейската политика. Ние искаме тази социална економика да бъде изпълнена и на практика. Относно единия вътрешен пазар, липсват някои неща, които трябваше да бъдат включени. Не е достатъчно, когато а, се правят оценки на социалното въздействие. Това, това, от което имаме нужда, е да бъде включена социална клауза това, което беше об, обещано а, да бъде предоставено на гражданите и те да забележат а, това въздействие, а нещата да не останат само на хартия. Има и важни неща, свързани с услугите в от обществен интерес. И нека комисията най-накрая да се занимае с тази тема или да се за, занимае с а, въпроса, свързан с а, положението на служителите. Тук а, визирам директивата за командироване на работници и служители. А, започвам да се ядосвам малко по малко. Искаме Европейската комисия най-накрая да въведе една система за колективни искове. Комисията провежда редица изследвания, ние ги е, четем в тази програма и виждаме, че отново ще се даде поръчка за такова изследване. Ние искаме най-накрая да има предложения, да има реални решения от страна на комисията в тази насока. Благодаря на госпожа Хепард, господин Гузез. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в качеството ми на координатор на НП в Комисията по економическите и паричните въпроси ще подчертая два аспекта на вашата програма. Първо, укрепване на економическото управление и започване на инициативата Европейски семестър. Е, постигането на целта за укрепване на економическото управление е от съществено значение, поради което нашата група настоява на ефикасни задължителни мерки, които отиват по-далеч от това, което се предлага. Освен това е необходимо парламентът действително да участва в реализирането на предвидените мерки. Трябва да бъдат намерени правни основания, за да бъдат избегнати значителни изменения на е, договора. Е, така бихме е, възприели необходимите мерки колкото се може по-бързо. Вторият въпрос е за финансовото регулиране. Проектите са на масата или ще бъдат внесени. 2011 година ще бъде отрешаващо значение. Ние е, ценим енергичността на комисаря Барние. През 2010 година парламентът заяви своята решимост да бъде е, приета директивата за альтернативните е, фондове, както и за финансовия надзор, както и за рейтинговите агенции. Ние сме готови да вървим по пътя на прагматично, интелигентно и ефикасно регулиране. Това очакваме днес и от комисията. Благодаря ви, господин Гозес. Господин Дероса има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Председателят на комисията Барозова в своето встъпително слово говори за въвеждането на някакви мерки по командироването на работници. Той не бе по-конкретен, но аз ще му напомня, то той, че той пое конкретен ангажимент по време на изслушването си като кандидат-председател на комисията за преразглеждане на директивата за командироване на работници, за да бъде предотвратен социалния дъмпинг в светлината на практиката на Европейския съд. Та нека му напомня това. Освен това, нека каже, че е от съществено значение. Крайно необходимо е да въведем законодателство, което осигурява правна сигурност на тези в държавите членки, които предлагат социални услуги от общ интерес. И явно комисията напълно е загърбила проблемите, които са на лице в тази област. Трябва да кажа също така, че приветствам платформата за преодоляване на бедността, но нямам каквито и да било доказателства, че комисията е, всъщност прилага стратегията 2020, на която се основава платформата. Например, в хода на преговорите с ирландското правителство за преодоляване на сегашните проблеми. Ако стратегията 2020 не е рамката за тези преговори, то кое е рамката на тези преговори? Кой е европейският принос? за преодоляването на трудностите в Ирландия, е, освен трудностите, пред които са изправени банките. И накрая ми позволете е, съвсем накрая според мен тук нещата се, се обръщат наопак и наистина, както се казва, каруцата се слага пред коня. Ако, ако ще се говори за минимални ставки на данъка върху печалбата на търговските дружества. Ако с това, заедно с това не се говори за фискалната политика в, в общо европейски план, ако не се говори за защитни мерки за по-слабите и периферно разположени държави членки, за цяла една палитра от европейски политически економически марки, пред, мерки преди да заговорим за минимален а, е, доход а, е, върху печалбата на, физи... на юридическите лица. Благодаря. Господин Ори има думата за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Аз съм координатор е, на НП в Комисията по заедостта и социалната политика. Приветствам програмата на комисията и това, че по-нататък днес по дневен ред ще можем да обсъдим и магистралната инициатива е, Нови умения, нови работни места. Бих искал да засегна няколко политически е, въпроса. Първо е важно да постигнем съгласие и комисията не би следвало е, само да спазва предлагания от съвета график, а и този предложен от парламента. Много преждеговориши засегнаха този въпрос. Необходимо е да разполагаме с адекватни бюджетни средства за политическите си приоритети. Освен това аз отдавам голямо значение на това, че програмите трябва да бъдат е, обект на наблюдение и контрол. И трябва да се подават на такова наблюдение и контрол. Говорим за повишаване по-нататък на образователното равнище, на, на професионалната квалификация. За съжаление обаче не се предвиждат каквито и е да било инициативи за професионалните заболявания ако ще се преразглежда директивата за командироване на работници, да, ние е, бихме подкрепили мерки за нейното по-пълно прилагане на практика, но бихме се противопоставили на каквато и да било нова директива. Имаме ги кохезионния фонд, има го регионалния фонд, трябва по-ефикасно да ги ползваме и да създаваме такива финансируеми програми, които отговарят на основните приоритети за създаване на работни места. По-нататък, за малките и средни предприятия никаква допълнителна административа тежест не трябва да ляга на техните рамене. И разбира се, за напред да, да търсим финансови средства за финансиране на европейските програми. Госпожа Едит Херцог, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисарио, за тази работна програма. Аз искам да подчертая следните а, точки които не са включени в програмата. Може би трябваше да се включат въпроси свързани с политиката за индустрия, политиката за ам, използване на ресурсите, точката свързана с енергийната ефективност, инвестициите свързани в ам, този сектор. Съжаляваме, че рамковата програма не се оценява. Трябва да подчертаем, че а, ако трябва да има едно съпоставяне с програмите Галилей, и три и другите, трябва да има едно преразглеждане на основните аспекти. Ще се радваме, ако новите председателства, имам предвид унгарското и полското, се концентрират върху интеграцията и сближаването в Европа, защото тази пропаст, която съществува в момента, е неприемлива смисъл пропаста между Запада и Изтока по отношение на възнагражденията. Енергийната сигурност също е един важен аспект ако искаме да постигнем напредък по източното партньорство, трябва да се предприемат допълнителни действия. Благодаря, господин Грош. Non è in aula. Passiamo all'onorevole Катерин Тротман per un minuto e Господин Грош не е в залата. Госпожа Тротман. Е, ле комисар. Благодаря, господин председател, е, господин комисар. Работната програма на комисията разчита на възстановяване на растежа и на заетостта като ключови фактори за постигане на благоденствие и толкова по-основателно. Не може нещата да се свеждат само до пакта за стабилност, който така и така показа своите ограничени възможности. Би следвало да насочим вниманието си към заетостта и социалното благоденствие като показатели за економическа мощ и а, толкова повече трябва да настояваме съвсем сериозно за въвеждането на европейски данък и за по-голяма съгласуваност на мерките на европейските министри на а, заетостта и социалната политика. Смятам, че така наречената цифрова стратегия на Европейския съюз е фактор от съществено значение за изграждането на тази нова економическа обстановка. Констатираме амбициозната програма на комисията в това отношение. Що се отнася до гражданите, до мястото на гражданина, естествено Съюзът не може да измести гражданина, не може да е, измести гражданската е, инициатива. Инициативите на самия Европейски съюз това отношение от друга страна не могат да се свеждат единствено до управление на миграционните потоци. И накрая, 2011 година, програмата 2011 година трябва да бъде образец на възможностите, които може да играе Европейския съюз в интерес на всички свои граждани. Европейската комисия разполага с механизмите и може да разчита на подкрепата на Европейския парламент. Благодаря ви, госпожо Тратман. Господин Брок има за минута и половина думата. Господин председателю, господин комисарио, позволете ми да се спра на три неща. Първо, аз смятам, че в областта на външните връзки, външните отношения, комисията носи една много сериозна отговорност и тук имам предвид източното партньорство. Те трябва да подходят по-сериозно по този въпрос. Трябва да има едно много национално ниво, на което да се провеждат тези взаимоотношения. Източното партньорство а, е и в а, наш интерес, ето защото трябва да поставим акцент върху тази политика. На второ място, относно структурните фондове и другите такива сектори, въпросът с финансовия менеджмент, програмите за външни отношения са изключително бавни. Докато тръгнат парите, то а, целта вече устаряла или изостава с една година. Това е не само случая с източното партньорство. И това е свързано с финансовия регламент. Но а, тези средства, ако искаме да са ефективни, трябва да дойдат на време, а не вече когато влакът е заминал. Трябва решенията от страна на комисията по приемането и изпълнението на а, програмите да са по-бързи и по-бързо да се отпускат финансовите средства. Относно економическите взаимоотношения с Съединените щати, те са от економическо и стратегическо значение, но те липсват в този документ. Благодаря на господин Брок, госпожа Тикао, за минута и половина. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptările cetățenilor... Благодаря, господин председател. Очакванията на европейските граждани са следните. През 2011 година европейските институции да се насочат към създаването на работни места и една по-социална Европа. Като заместник председател на Комисията по транспорта искам да изразя своето съжаление за това, че отложихте за 2011 година Бялата книга за бъдещето на европейския транспорт. Това е много важен документ и за транспорта, и за кохизионната политика. В работната програма за 2011 година е важно да обърнем внимание на законодателните актове, свързани с защитата на личните данни, подобряване на информационната сигурност и сигурността на мрежите чрез стандарти, с както и електронни е, подписи и други. Тези инициативи са важни и за приложението на плана за дигитална Европа, както и с е, създаването на вътрешния пазар на услугите. Очакваме и на инициативата, свързана с, енергич... с енергийните мрежи. Това е важно и за енергията от възобновяеми източници, в които напоследък много се инвестира, и е, за инфраструктурата за електромобилите. В заключение, дигиталния дневен ред и енергийната ефективност могат да създадат работни места и по-голяма конкурентна способност. И те, заедно с е, по-социалната Европа, трябва да са наши приоритети. Благодаря, господин председател. Благодаря. Давам думата на колегата Даниел Каспари за минута и половина. Господин председател, господин комисар. Комисията се е взела с изготвянето на една много голяма програма и смятам, че е добре, когато бяха заложени по-добри приоритети. 30 генерални дирекции, 26 комисари и не трябва обаче всяка генерална дирекция и всеки а, е, комисар да доказва колко законодателни инициативи е предложил. Добре е, когато понякога се залагат приоритети, които са насочени върху съществените неща. И по този начин ще а, имаме повече време, и повече сили, за да се концентрираме върху важните неща. Като координатор на моята политическа група искам да се спра на няколко неща. Ще се радваме относно трансатлантическите взаимоотношения да се постигне напредък. От години стои тази точка в нашата програма, но нищо не се прави. И като гледаме как се променя света през последните години и а, как а, се прехвърли економическата сила в различните региони по света, трябва да направим нещо в тази посока. Комисията трябва да е наясно, че в относно външните отношения, решенията свързани с външната политика трябва да се взимат съвместно с Европейския парламент. Трябва да се научим как заедно ще приеме законодателството и върху това трябва да се постави акцент, трябва да се предостави много време, да се отдели много време за ам, провеждане на дискусии. Благодаря, господин Мичел, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря комисията за предвижването на този въпрос е, напред. Европейският съюз се опитва да се справи с кризата. Но извършената работа, работа, която те първа следва да бъде извършена, сочи, че не можем да забравяме хората в останалата част от света, особено в третия свят. Като координатор на НП в Комисията по развитието, мога да кажа, че е шокиращо, че когато сме е, е, поели ангажимент 0 0,7% от БНП за подпомагане на развиващия се свят, всеки път държавите е, членки, когато, когато изпитват някакви финансови затруднения, първо посягат да съкръщават този ангажимент когато брутния национален продукт, когато брутният национален доход спада, да, разбира се, приноса ни за развитието на развиващия се свят би следвало да намалява, но не може първо да намалее като относителна дял от БНП или БВП и след това в абсолютно изражение отново да намалява. Държавите членки трябва да се изправят с лице пред собствения си ангажимент – Разбира се, е, в абсолютно изражение сумите може да намалеят, но не и като относителен дял от брутния национален доход. Благодаря. Благодаря, господин Мичел. Започваме спонтанните изказвания. Господин Босотил. Благодаря, господин е, председател. Просто бих искал да кажа, че поради економическата криза, която преживяваме, е естествено да насочваме вниманието си към економическите аспекти. Но Европа не е, е Европа само на пазара, Европа и Европа на гражданите. Ето защо следва да упорстваме в изпълнението на Стокхолмската програма – защото току-що приетата всъщност Стокхолмска програма ще ни доведе до Европа на гражданите. И по-конкретно, следващата година следва да се направи повече в противодействието на тероризма и повишаване на сигурността и безопасността на нашите граждани, понеже те това очакват от Европейския съюз. Трябва също така е, да засилим борбата с организираната престъпност и корупцията. Да гарантираме в по-голяма степен зачитането на гражданските права, в това число, е, що се отнася до защитата на пострадалите от престъпления и най-сетне да изработим обща политика за убежището и миграцията, основаваща се на солидарността. Благодаря, господин Балсите си има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми комисарио. Да, наистина Програмата за 2011 година, която е предложена от комисията, предвижда много амбициозни цели. Желателно е обаче този документ да допринесе за това Европа да стане по-конкурентоспособна. -по -по в миналото имаше много амбициозни планове, документи и много от тях не бяха изпълнени. Напомня, спомням си и за тези държави, които днес преминават през финансовата криза, които се дават като пример за добро управление на финансите. Ние се застъпваме за по строг надзор над финансовите пазари, за изпълнение на повече енергийни проекти. Европа трябва да е конкурентоспособна и трябва да създадем работни места и доход за нашите граждани. Благодаря господин Балчидис. Сега господин Андрю Понц има думата. Благодаря господин председател. Четейки работната програма 2011 на комисията, се натъкваме на един основен момент. А именно това, че комисията използва претекста на кризата, за да завлече още повече власт по-широк надзор на данъчната политика, по-висока координация на макроекономическата политика и от нещо, от което особено му настръхва на човек косата, един по-солиден механизъм за налагане на санкции. Документът 2020 обаче е обезоръжаващо откровен. 23 милиона безработни. И прегръщайки принципите на глобализацията, няма да се изкопчим от лапите на кризата. Новият документ 2020 говори, че държавите членки са най-новаторски настроени в цял свят. Обаче, докато даваме възможност на нововъзникащите економики да ни крадат изобретенията, няма да постигнем кой знае какъв успех. 2020 говори за това, че народът на Европа Европа, народите на Европа били творчески настроени и талантливи. Добре, нека подкрепим този талант, не да го крадем. Благодаря. Госпожа коларска Блубинска има думата. комисия komisji jest але не за... Работната програма на Европейската комисия е амбициозна, но нещо, което не виждам в нея е подчертаване на прилагането на вече съществуващите стракедии, правила и норми. Защото непрекъснато изготвяме нови документи, въпреки че вече съществуващите не се прилагат на практика, особено в енергийния сектор. Мисля, че това трябва да стане отделна точка от работната програма на комисията ако не се изпълняват вече поетите ангажименти, ще загубим доверие. Освен това, могат да настъпят и сериозни финансови проблеми в Европа, тъй като много от страните не изпълниха мастерските критерии и доведоха до сегашните проблеми. Мисля, че изпълнението е ключ към продължаване работата на комисията. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Блинкавичуте. Благодаря, госпожо председател. Комисията иска да насърчи създаването на нови работни места. Но в областта на заетостта комисията не представя достатъчно наброй предложения. Още един път, като миналата година, комисията предлага нови инициативи, свързани с командироването на работници, също така и във връзка с иммиграцията, но това не е достатъчно. Ние трябва да помислим за бъдещето. Едно от предложенията е да се повиши възрастта за пенсиониране. Само, че комисията не предлага альтернативни форми на заето за пенсионерите. Знаем, че е, сивият сектор непрекъснато се разраства и въпреки това комисията не предлага никакви мерки. Знаем, че много хора живеят в бедност. Ето защо призовавам комисията да предложи директива за минимална заплата. Председателят. Господин Сикерски има думата. При формулирането на работната програма предполага от една страна последователност, приемственост, от друга страна промени. През 2011 трябва непременно да продължим с а, създаването на нови работни места, увеличаването на растежа. Трябва да се поставим ясни цели за 2011. Имаме достатъчно стратегии, трябва обаче да за да обучим управлението и промените в него. Това беше предвидено и в доклада Монти. Следва да се реформират финансовите институции и техния надзор. През 2011 ние трябва да приложим на практика приятите решения и да започнат да функционират новите агенции. Конкурентоспособността може да се подобри само чрез използването на новаторски методи. И в заключение, това, което е важно, е да работим по многогодишни ната финансова рамка за след 2014 година и за задълбочаване на интеграцията. Благодаря. Госпожа Смокова, е следващият оратор. Благодаря за тази възможност господин заместник председател Шефчович. Работната програма е амбициозна. Тя обхваща области, които биха ни помогнали да изпълним стратегията 2020. Искам да ви попитам нещо във връзка с това, което не беше казано. Как ще осигури комисията преференции за бързото изпълнение на неотложни предложения? Също така искам да задам следния въпрос. Вие подчертахте сътрудничеството между комисията, парламента и съвета. Вярвате ли, че конструктивното сътрудничество със съвета е възможно? Председателят прекъсва ораторката. Давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, господин Шефчович. Благодаря, господин председател. Високо ценя днешния дебат. Искам да благодаря на всички уважаеми депутати за положителните любезни думи, свързани с работната програма на Европейската комисия. Ако се спра на направените изказвания, можем да установим доста голямо сближаване на целите, които искаме да постигнем заедно, защото работната програма на комисията Продължава съвместните ни усилия. Структурирания диалог, който въведохме тази година, засиленото сътрудничество между отделните парламентарни комисии и комисарите се оказа нещо много положително, така че в тази програма на Европейската комисия са отразени общите виждания на парламента и комисията. Няколко депутати поискаха да се фокусираме върху реализирането на вече приетото, така че да не остават нещата само на хартия. Аз напълно разбирам тези настоявания и за това в работната програма сме включили и контрол върху вече работата, която е в ход. За това ние ще ви информираме по какъв начин върви прилагането на работната програма на комисия и да имаме дебат не само веднъж годишно, а регулярен дебат за да следим как се изпълнява програмата. Сега как вървят нещата тази година? От 34-те инициативи ще изпълним 30, т.е. има доста висок процент е, на изпълнението, но този въпрос можем да го обсъдим допълнително и в е, бъдеще. Вие настоявате да се направи повече, а не по-малко, с някои изключения. И ние приветстваме този подход на Европейския парламент. Съгласен съм с всички вас, които казахте, че трябва да подобрим нещата. Ние не само трябва да изпълняваме поставените цели, но да покажем, че вършим висококачествена работа и че можем да използваме резултата като най-добрият аргумент, най-добрият инструмент за борба срещу евроскептицизма в Европа. Ние имаме проблеми, имаме също протекционизъм, дискриминация, ксенофобия, когато възникнат проблеми и заедно можем да решим проблемите. Относно инфраструктурата. Действително се нуждаем от много инвестиции в инфраструктурата. Обедени сме, че се нуждаем и от повече инфраструктура, ако искаме да сме конкурентоспособни в света и да имаме конкуренто преимущество. Наложително е да усъвършенстваме инфраструктурата си. Необходимо е също по-екологосъобразно развитие на економиките ни. За целта трябва да използваме европейски облигации, които да бъдат насочени към реализирането на конкретни проекти и да използваме повече публично-частни партньорства при реализирането на програмата. Относно единия пазар – аз приветствам всички бележки, които бяха направени в това отношение, тъй като единният пазар е основното в Европейския съюз. Ние сме постигнали много, но ако искаме да постигнем още повече, трябва да реализираме изцяло потенциала на пазара, да примахнем бариерите на тесните места, да използваме нови възможности за економии. Някои говориха също за развитие на дигиталната економика, как да използваме повече електронни услуги, електронно управление. Това са ключови сфери, в които трябва да се ангажираме повече. Марио Монти представи един отличен доклад. Мишел Барние работи е, по този доклад е, и го използва при изготвянето на нашите предложения. Нито е започнахме дебат как европейски единен пазар да стане по-добър, по-отворен, по-конкурентоспособен, как да води до повече резултати. И така, нека да видим как тези направени от Бърния предложения да бъдат приоритизирани и мисля, че заедно ще можем да постигнем един по-силен Европ... Е, единен пазар за административните тежести. Ние сме предвили в програмата намаляване на административната тежест с 25% до 2012 година. И комисията работи много усърдно в тази посока. Сега ние искаме да стигнем и до по-висок процент, на 30%. Трябва обаче да сме наясно, че не само Европейската комисия може да доведе до резултати. Доста често има административно тежест, която идва от националното ниво. Има различни изисквания, които се поставят. Така че трябва да работим както на европейско, така и на национално ниво за решаването на тези проблеми. Относно важността на социалното измерение на Европейския единен пазар. Напълно съм съгласен с вас, че сме си извлеч... извлекли полуки от миналото и ще направим предложения за командированите работници, също за директивата за услугите от обща интерес, които ще отразят важното социално измерение. Знаем, че единия пазар може да работи само когато хората, гражданите го ценят. И за това ние трябва да направим задълбочена оценка на социалното въздействие на предложенията, които правим, за да бъдат тези предложения подкрепени от тях. Госпожа Цавела говори също за опасността от изтичане на мозъци. Ние губим много интелигентни млади хора от европейските страни. Понякога това се държи, дължи на бариерите на пазара на труда, понякога на липсата на информация. Много често това се дължи на факта, че нашето образование не дава това, което очаква европейският бизнес. Ние имаме една нова водеща инициатива в това отношение. Комисарите Василио и Андрю са тук и те ще говорят за това как по-добре да се намери съответствието между уменията, които получават а, а, младите хора и намирането на а, работни места. Няколко от вас подчертаха важността а, от регулирането на финансовите пазари както и важността на бързо вземане на решения. В бъдеще, както подчертахме, ние трябва да задълбочим координацията между Европейския парламент, комисията и съвета под формата на ново програмиране на Съюза с приоритети, крайни срокове, за да можем да реализираме по-бързо резултатите и да ускорим законодателния процес още повече, отколкото към днешна дата. Когато говорим за многогодишната финансова рамка, ние ще направим всичко по силите ни, за да ви представим амбициозен проект. Нуждаем се от вашата подкрепа, за да се обясни в медиите, в националните, пред националните аудитории, колко може да се постигне в Европа с 1% от БВП, каква е структурата на европейския бюджет. 95% от този бюджет отива в националните економики с огромна добавена стойност от Европейския съюз. И това послание трябва да стигне до националните столици, да говорим с гражданите, да кажем на хората как е структуриран бюджета, за да получим тяхната силна подкрепа за амбициозните ни проекти. Елман Брок говори за важния аспект на външните отношения, за източното партньорство, за процеса на разширяване, където също трябва да работим за засилване на доверието от двете страни при извършването на преговорите, при наблюдението на критериите, които трябва да изпълнят страните кандидатки, но също да държим сметка за това какво предлагаме на кандидатите. САЩ са важен партньор. Ако можем да премахме някои от бариерите в взаимната ни търговия, това ще бъде изключително полезно и съм съгласен, че трябва да вложим повече усилия в а, този въпрос. Европа е готова да води преговори, готова е да върви напред, но ние се нуждаем от партньори. Ние не можем да постигнем а, споразумения а, без а, ответна реакция от насрещната страна. Всички тези въпроси ще бъдат разглеждани непрекъснато. Отварянето на глобалната търговия ще бъде от полза за световната економика. И именно от това се нуждае световната економика в момента. Свободата, сигурността, правосъдието, както беше казано преди малко, е област от особен интерес за европейските граждани. Затова ние сме включили този въпрос в нашата програма. Една голяма част от програмата е посветена на този въпрос. Малстром и Рединг ще видят по какъв начин да се отговори на тези притеснения, изразени от е, гражданите от различните комисии. Благодаря ви, господин председателю. Говорих малко по-дълго, отколкото беше определеното време, но имаше много въпроси към мен. С това приключваме дебата. Гласуването ще бъде през декември. Ще прекъснем заседанието за 3 минути, преди да започнем със следващата точка от дневния ред. Колеги, колеги, репрендиам. Дами и господа, продължаваме. Следващата точка е